Bene. Come si fa qua? Vabbè, non sono capace. E prego, colleghi, se volete accomodarvi, direi di cominciare anche perché... Уважаеми колеги, може ли да ви помоля да заемете местата си, за да започне заседанието? Имаме важно гласуване по бюджетните въпроси и освен това имаме слушане в 10 часа, когато ще дойде министъра на образованието госпожа Стефания Джанини и ще ни представи приоритетите на председателството в тази важна сфера. И така, за днес по дневния ред сме до точка 6. Е, може с нощи да сте позакъснели, но предполагам сте се запознали с с препоръките на координаторите, които приехме вчера, искам да се извиня още веднъж, че доста късничко ви ги изпратихме, но просто из... работата не продължи до късно. Надявам се сега да сте осведомени надлежно и така. А, точките, а, които трябва да се използват за да се разпределят докладите е система, която се използва от 1999 година. А второ, в средата на мандата системата може би ще се промени. Освен това, знаете, че има няколко заседания за нашата комисия както и за други комисии, които ще се провеждат в четвъртък след обед поради логистични ограничения. Заедно с секретарията ще положим всички възможни усилия, за да намалим броя на тези заседания, които се планират за четвъртък след обед, което е неудобно за всички, както знаем. Другата идея е да се изготви една е, де, е, делегация един вид е, от координаторите, където, което да работи с секретарията, да напише някои въпроси по отношение на изслушването на бъдещия комисар по културата. Разбира се, всички депутати имат право да зададат тези въпроси, като колегите, които определим, ще се погрижат да обобщим въпросите към комисара. Друго, нещо, което координаторите ме помолиха, те помолиха председателя на комисията да изпрати писмо до председателя на бюджетната комисия с искане за изясняване на позицията за изменящия бюджет за 2014 година. Там имаме проблем а, по отношение на, предви... на разчетените средства, които трябва да се освоят през 2014 година. И съвета трябваше да предостави не, недостига на средства преди да започне осъществяването на следващата многогодишна а, финансова програма. Това обаче не е станало. Вчера имахме среща, на която беше и министъра на образованието на Италия и този въпрос бе поставен, тъй като една от програмите, където средствата не са достатъчни, е именно програмата Еразъм. Комисията по култура ще поиска разрешение да изготви два а, доклада по собствена инициатива. Единия за по повод на съобщението на Европейската комисия, заглавено към общ подход относно европейското културно наследство. АЛДЕ предлага да изготви този доклад срещу две точки, т.е. те ще се е, приспаднат от разполагаемите точки, е НП иска да поеме доклада за филмовото изкуство в дигиталната ера. Ръководството на нашата комисия ще провери как стоят нещата с института в Флоренция, открития университет тъй като може да има възможност да проведем а, среща с техни представители по а, темата Европейски архиви. Решихме да отложим решението за използването на средствата от бюджета 2014 година за изследвания. А, отдела за разработване на политика, който върши прекрасна работа, искам да ги похваля. А, и днес а, ще ни представи едно изследване а, за двойното образование и обучение. Но аз моля колегите да погледнат тези четири проучвания, които се предлагат. За мен темите, между другото, са доста интересни, но моля ви, вижте дали тези теми а, си заслужават, а може и да е по-добре леко да променим тематиката. Определихме си а, краен срок за уточняване на темите за проучване, тъй като то, очевидно <clears throat> за 2015 година е, имаме пълна свобода все още да ги уточним. Но решихме да не се обвързваме с конкретна дата за одобряване на изслушванията в комисията. Имаме няколко дати, които са набелязани и до тогава трябва да получим нужните отговори, като евентуално предстои приемането на едно по-политическо решение, а именно да изпратим на господин Юнкер едно писмо, в което да подчертаем колко е важно портфейла на Комисията по култура – а, така, щото да се а, въведе един холистичен, хоризонтален подход, а, при който се обръща повече внимание на политиката в областта на културата и образованието и се а, включват а, тези аспекти в а, всички политически сфери, по които работи Европейската комисия. Искаме да подчертаем факта, че културата е движеща сила в е, развитието на Европа за следващия петгодишен период. Това е обобщение на, резу... на решенията от координаторското заседание от вчера. Сега ще ви помоля да погледнете направо към следващата точка, където гласуваме измененията към бюджета за 2015. Ще ви помоля сега да сложите картата си в апаратчето за гласуване пред вас а, имаме две отделни листи за гласуване. Първата е за цифровите стойности, а втората листа се отнася до самото становище ще кажа, че в нашата комисия а, водихме ожесточени битки, така, щото а, да имаме в, в многогодишните е, прог... програми включени програми като Еразъм, Европейско гражданство и, нататък, и така нататък с необходимото финансово обезпечение. А, и всъщност трябва да кажа, че е, доста успешно се преборваме за сега, но трябва да имаме гаранции, е, че програмите ще продължат да се осъществяват и 2015 година. Съкръщенията е, за програми като Европеяна, Творческа Европа и други не са приемливи за нашата комисия тъй като съкръщението по този раздел е с 3,5% долу-горе, а ние не искаме такова е, съкръщение, което би застрашило възможността на програмите да се осъществяват. На следващо място, аз ви казах, че ще напишем това писмо до председателя на бюджетната комисия по отношение на програмата Еразъм и евентуалната опасност от недостиг на средства в бъдеще. Виждате, че проблемът с бюджетните кредити за плащания а обхваща всякакви сфери на, в дейността на парламента и така по време на преговорите е, ще се опита парламента да е, постави на масата и разреши тези въпроси. И така, казвах, че имаме два, два, две листи за гласуване. Едната е за цифрите, на изготвена на базата на Европейската комисия, нейния проекто бюджет. Освен това имаме 23 юли за, като крайен срок за внасяне на изменения. Внесоха се 26 и искам да благодаря на докладчиците и на докладчиците в Сянка работихме в тясно сътрудничество с стремежа си да намерим консенсуално решение. И затова искам да благодаря на всички колеги, които участваха и така извинявайте за отклонението. Сега започваме да гласуваме. И така, гласуваме по изменение едно. Кое е за? Извинете, започнах с погрешния документ. Нека започнем с изменение 24. Кой е за? Моля, вдигнете ръка, ако сте за. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 5703. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 5704. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5705. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5706. А, не, извинете. Извинете, сега преминаваме към компромис 1. Страница 3. Страница 3. Кой е за? Кой е против? И така. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към 08, 5708 на следващата страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 5709 за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега компромис 2. Обхващат две изменения. Кой е за, кой е против? Въздържали се? Приема се. 11 е сега. Кой е за? Против? Отхвърля се. Забравих за въздържали сте се, но така или иначе отхвърля се. 25 се оттегля. Сега компромис 3. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 4 сега. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 16. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 17. Кой е за?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 Изменение 1 за. Моля, вдигнете ръка. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение 2. А, не, то отпада. Сега изменение 3. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против въздържали се, приема се. 5. За, против, въздържали се, приема се. Имаме устно изменение сега. Вие знаете, че устните изменения са необходими понякога, защото има изменения, които се внасят след крайния срок. Това беше единствения начин да включим това предложение за изменение и така устно изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 7. Тук имаме разделно гласуване по молба на социалистите и демократите. И така, първа част. Кой е за? Моля, вдигнете ръка. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Сега втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Сега, второто устно изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. А, извинете, кой е за? Кой е за? Кой е против? въздържали се. Мисля, че трябва по електронен път да гласуваме, защото не е съвсем ясен резултат от гласуването. Моля, гласувайте. Скузате. Eh, а, консидера aperta ла... dichiaro aperta ла votazione. Така. Моля, гласувайте сега. Дали всички са гласували? Добре. Край на гласуването. Резултатът е 28 са гласувалите, 23 са за. Отхвърля се компромис номер 1. Извинете, Извинете, не разчетох правилно цифрите на екрана. Приема се, приема се. Извинете, за първ път водя гласуване, за това сигурно ще правя грешки. И така компромис едно, кой е за, кой е против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 сега. За, против, въздържали се, приема се. 13. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега. 17. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 18. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. И сега окончателно електронно гласуване по целия текст с измененията. Моля, гласувайте по електронен път. Тут е работато. Всички ли са гласували? Край на гласуването. И резултатът е Двадесет и четири за, четири против, няма въздържали се. 4 contro 4, eh, astensioni 0 su 28 votanti. Quindi eh, io anche come relatore ringrazio molto per questo eh, bel lavoro che abbiamo fatto. И като докладчик искам да ви благодаря за съвместната ни работа. Сега преминаваме към битките в Комисията по бюджетите и моля Следете събитията. Аз самата ще следя събитията, защото трябва да постигнем увеличение в бюджета. Така че в момента сме изпратили много категорично послание срещу урязването на бюджета. Така че благодаря ви. Мисля си, че сега можем да направим малко прекъсване и да изчакаме министър, който ще дойде след половин час, така че обявявам 20-минутно прекъсване и подновяваме работа в 10 часа. Благодаря ви. И така, уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Налага се да прекъсна вашите разговори, тъй като с голямо удоволствие приветстваме с добре дошла министра на образованието, университетите и научните изследвания на Италия, госпожа Стефания Джанини. Радваме се да я видим сред нас днес. Тя е присъствала на важно изслушване в комисията ИТРЕ относно научните изследвания. Днес тук с нея ще поговорим за университетите и научните изследвания. Госпожо министр, благодаря ви, че дойдохте. Днес, вчера, ние разговаряхме и с други италиански министри. А, Както разбрахме, вие вчера не успяхте да дойдете тук, тъй като сте участвали в заседание на Министерски съвет в Италия относно реформата в училищата. Благодарим ви, че днес успяхте да дойдете при нас. С нетърпение очакваме да чуем от вас коментари относно постигнатото от предходния парламент, а също и във връзка с урязването на бюджетните средства по някои програми. Очакваме да чуем от вас евентуално положителни сигнали за Еразъм Плюс и други програми за културата с Хоризонт 2020. Намираме тези програми за особено важни Разбираме, че се предвиждат е, съкръщения в бюджета за 2015 и така надяваме се да работим опорито с италианското председателство и в съвета, за да възпрепятстваме тези намерения за е, бюджетни съкръщения. Е, по този въпрос тук в комисията постигаме консенсус. и бихме искали да отстояваме разходването на бюджетите средства така, както са предвидени. За Еразъм се предвиждаше известно увеличение, но се безпокоим от това, което виждаме в актуализацията за 2014, включително и за Еразъм, не са отразени тези увеличения и се безпокоим, че това ще даде отражение в разходването на средствата и в бъдеще. Това ще засегне съдбата на милиони млади хора в Европа и техните надежди за осъществяване на обмен. С разочарование установяваме, че през първата година от новия период липсва финансиране по конкретни пера и очакваме от вас коментари и по това. Ще ви дам думата сега, за да очертаете пред нас приоритетите на италианското председателство. Разбира се, очаквайте въпроси от колегите след вашето изложение. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря, Силви, Уважаеми заместник председатели, уважаеми членове на тази комисия, добър ден на всички. За мен е чест да бъда сред вас и ви благодаря за поканата. Това изслушване бе насрочено преди няколко дни, както каза госпожата председател. И то се отнася до стратегическата рамка за образованието в Италия. Днес се радвам, че съм сред вас и мога да ви представя приоритетите на италианското председателство за образованието и квалификацията. Ще направя това, съзнавайки факта, че италянското председателство се намира в особено положение по няколко причини. Първото е нашето председателство съвпада с началото на новия 7 годишен период за програмиране на структурните фондове, а също и началото на програма Хоризонт 2020, както и програма Еразъм Плюс. Това са програми не само за мобилност на студенти, но Италия гледа на това много по-амбициозно, предвид на взаимното признаване на квалификациите и създаването на пространство на познанието в Европа. Това е сериозна тежест, която поемаме на раменете си. Имаме нужда от очертаване на стратегическите насоки за научните изследвания и образованието. И ако те се приемат по надлежния ред, ще се превърнат в ключови параметри за новото европейско програмиране. Ще се постарая в резюме да представя тези насоки. Второто особено обстоятелство, което ще изтъкна, е от политическо естество. Италия отговаря за управлението на преходния период на смяната в комисията и встъпването в длъжност на новите комисари, както и началото на работата на новия парламент. И така ни следва да положим началото, да посеем семената, образно казано, на нова стратегическа политика и надяваме се да берем плодовете на това. Ние поемаме ангажимент да работим неотклонно с вас в Европейския парламент. Остават още 4 месеца ще работим интензивно по общите приоритети, които сме набелязали. Сега позволете да се спра в подробности на приоритетите на италианското председателство. Гледайки новите програми и необходимостта да се преразгледа програмата за образованието и квалификацията в Европа има неща, които сме набелязали. Не бива да забравяме и контекста на кризата, която е предимно структурна и не толкова кратка циклична. Ще можем да преодолеем а, кризата, ако имаме значителни инвестиции, финансови и културни. Имам предвид идеи, което ще ни даде възможност за структурно обновяване на образованието и научните изследвания. Говорим за образование, защото имаме нужда от разширяване на познанието за младите хора. Също така, нека гарантираме, че младежите разполагат със все по-подходящи умения, за да се справят в професионалното си израстване. Знаем, че днес младите хора се натъкват на множество затруднения. Длъжни сме да ги подпомогнем, включително и чрез научни изследвания. Бихме искали да гарантираме истинска възможност за Европа да възстанови своята конкурентна способност. Така набелязваме Европейската програма за култура и научни изследвания. Всичко това предполага сътрудничество и едно общество, което приобщава, което демонстрира солидарност пред останалия свят. Трябва да постигнем тези две важни цели още утре – Основата на италянската програма, предполагам, ви е известна. А именно ще се стремим към възстановяване на растежа, заетостта в цифрово изражение, също и като качество. Бихме искали да гарантираме пространство на свобода и сигурност, така че хората да упражняват пълноценно своите права както и да отстояваме стратегическата роля на Европа в света. Председателството ще се придържа към тези три насоки, когато работи по европейските политики. Политиките, които сме набелязали, вярваме, че ще укрепят ролята на Европа в света. И така, нашият основен приоритет е да се засили ролята на образованието в бъдеще – за подпомагане на растежа, по-конкретно заетост на младите, развитие на технически и професионални умения. Хората няма да могат да заемат квалифицирани работни места, ако не разполагат със съответните умения. Ще работим също и за квалификацията след завършване на средно образование, като осигурим подходяща връзка между образователните системи и работните места. За тази цел предлагаме на 12 декември съветът да заседава по-конкретно върху политическо обсъждане за ролята на образованието при преработката на стратегията за Европа 2020. Преработването на тази стратегия е политическа необходимост и ние следва да се постараем да заложим актуални цели, които са постижими в близко бъдеще. Бих искала да подчертая също и положителния ефект от инвестициите в образованието, както и постигането на устойчив економически растеж чрез разкриване на работни места. Безработицата е ключов проблем за Европа днес. Бих казала, че развитието и интегрирането на европейската система за третично образование следва да се преосмисли. Трябва да Работим в посока на разработване конкретни пътеки за повишаване на квалификацията, което ще подпомогне економическия растеж. Това се отнася и до конкретните учебни програми и връзката с образователните системи, включително с университетите, това, което предвиждаме за хората на възраст над 18 години – да се помисли за съчетаване на професионално образование едновременно с образованието в университета, както и обучение през целия живот. Хората трябва да придобиват нови умения, да разширяват своите познания. Виждаме, че на всеки 10 години има сериозен развой в техническата сфера. Ето защо хората трябва да имат възможност да актуализират своите знания непрекъснато. Сега относно връзката между образованието и растежа. Признаваме тази връзка. Тя носи не само економически ползи, но тя гарантира и израстване на гражданите, които се превръщат в пълноценни участници в обществото, в социално-економическата динамика на своята държава. Това следва да се извършва по новаторски начин, чрез търсене на подходяща връзка между образованието, растежа и развитието. По това ще се работи отново от съвета на 12 декември. Там председателството ще представи заключение по темата образование за предприемачески умения. Това е една нова идея в европейски смисъл. Въпреки, че е набелязана от всички държави членки като необходимост. Смятаме, че тя трябва да се застъпи на европейско равнище. В тези заключения ще направим анализ как по най-добър начин да подпомагаме хората и тяхното израстване, докато те са все още в образователната система, как да се формират предприемаческите умения. Това е формулиране още през 2006 в заключение на съвета Идеята тогава е била да се разшири спектъра от умение, които се формират у хората, не само като учебен предмет, по-скоро да се гледа интердисциплинарно при формирането на умение за работа в колектив, умение за колективно решаване на проблеми. Бихме искали също така да насърчим хората към поемане на риск. Това е част от нашата визия. Отново повтарям, това ще е интердисциплинарен подход. Той няма да се ограничава до конкретен сектор. За да го постигнем, ще ни трябва промяна в мисленето. Госпожо председател, мисля, че ни трябва промяна и в самата парадигма. европейските граждани не са склонни сякаш да поемат рискове. Те подхождат колебливо по отношение на управлението на собствения си професионален път. В този смисъл трябва да подпомогнем младите хора и тук говорим за процес на дълбока промяна на образователните системи. Следва да застъпим и такава промяна в поведението и в нагласите. Трябва да сме сигурни, че подготвяме по подходящ начин младите хора за това, което ги очаква в бъдеще, включително и като квалификация на учителите и преподавателите, които да застъпят такъв подход в преподаването си. Ще търсим връзка между света на образованието и, и работните места. Ще се търсят и нови форми за квалификация на учителите. Това ще е ключова област, по която ще работим. ще изтъкна, че за първи път в съвета на министрите на европейско равнище сме набелязали съвместна среща на министрите на образованието и министрите на заедостта на 12 декември. Това ще е възможно за обмен на мнение като по-затворен подход. По-нататък ще работим по ролята на образованието в дигиталната епоха. Отново на 11 декември министрите ще заседават по този въпрос – това е важна тема, по която ще работим в тясно сътрудничество с вашата комисия. И конкретната конференция, която ще организираме по тази тема, ще се занимае с проблема за потенциала на дигиталните технологии. Ще говорим за постигнатия напредък за целите на отваряне на образованието към тях като европейска инициатива. Ще говорим за ролята на образованието при предаването на стойностите, ценностите при новия подход към гражданското образование. Искаме не само да осигурим дигитална инфраструктура, по-скоро трябва да сме сигурни, че хората се справят с тези технологии в практически смисъл, като писане на програми, работа с софтуер и необходимото поведение при боравене с инфраструктурата. Предвиждаме сериозни промени в подхода към знанието и обмена на знание. Нови практики, нови поведенчески модели при обмена на знанието. И мисля, че това ще е общ приоритет за всички ни. Всичко това в идеалния случай би трябвало да е част от а, общото европейско пространство на познанието, което следва да се актуализира редовно. Тук стигаме и до третия ни приоритет Днес е, Европа следва да се гордее с е, своята програма Erasm+. И тук е, изтъквам призива на председателя да се запази този стълб, образно казано, за следващия 7 годишен период. Надяваме се, че Erasm Plus ще се използва по-добре за сътрудничество между университети и за подпомагане на студентската мобилност, като неделима част от учебните програми за студентите. Присъединявам се към този призив тук пред Европейски парламент и надявам се, че работейки заедно това наистина ще се случи. Вие знаете много добре, че няма една единствена програма, която да обхване всички сектори. В този смисъл ще търсим повече гъвкавост при ползването на средствата. поколението на Еразъм означава, че това са 3 милиона млади хора, които са се възползвали от тази мобилност през последните няколко години. тук ме поправят, че може би цифрата е 5 милиона. А, това е чудесна цел в статистическо изражение. мисля, че можем да постигнем и много повече в Европа по линия на Еразъм не само като мобилност, но и подпомагане на езиковите умения, разпространение на знание. Хората ще се информират по-добре за професионални възможности, начин на живот. Всичко това допринася за формиране на нови умения от тях. Четвърти приоритет, който очертаваме в нашата програма, се отнася до сегмента на продължаващото обучение – Нещо, което до сега като че ли сме пренепрегвали. И тук имам предвид докторантите. Даваме си сметка, че ролята на образованието и квалификацията в тази степен на образованието може да стимулира конкурентоспособността при малки и средни предприятия. Това е от ключово значение за нашето общество. този сектор на образованието, а именно докторантите, също трябва да прилага интердисциплинарен подход. като се простира върху възможно най-широка възрастова категория – На 21 ноември ще организираме форум по тези въпроси. Ще търсим международно сътрудничество и всичко това е съобразено с препоръките от Министерската конференция относно процеса от Болония, конференция, която се проведе в Букурещ. Говорейки за процеса от Болония, разбира се, изтъквам, че това е неотменим приоритет за Италия. Говорим за известна стандартизация в трансграничен а, план, като в процеса от Болония ще заложим и държави, които не са членки на Европейския съюз. Тук ще се разработят и качествени насоки в рамките на нашето а, председателство, насоки, които се отнасят конкретно до образованието за докторанти като се стремим към изграждане на общата архитектура по процеса от Болония, който започна преди 15 години. Разбира се, имаме предвид и целите за економически растеж и новата политика за реализация на Болония, В резюме мога да представя и новите теми, които ние намираме за стратегически предвид на новата дискусия. Първо, имаме известни опасения относно безопасността в училищата, като поставяме акцент върху материалната база, помещенията, храненето и условията в училищата. образованието и храненето ще бъде част от дискусията между експертите през 2015. На второ място набелязваме обучението по чужди езици и други области на познанието, като например музиката. Смятаме, че Езиците и музиката подпомагат развитието на нашето общество и е добре да започне тяхното изучаване на ранен етап. По-нататък засилване на грамотността, езиковата компетентност. Грамотността е нещо, по което продължаваме да работим заедно Имаме 24 официални езика на Европейския съюз. Без съмнение имаме различия, Трябва да намерим и начин да подмогнем нещо езиково разнообразие, като това става на ранен училищен етап. По-нататък нещо, което, на което Италия държи особено много, а именно ще търсим по-добра връзка, повече обвързаност между образованието и културата. Тези два сектора – Европа разполага с материално и нематериално културно наследство, което е част от световното културно наследство и то е част от нашата специфика. Длъжни сме да гарантираме, че културата и образованието отстояват това виждане. Има умения, способности и знание, което следва да се предават така, че образованието да продължи да подпомага културата в бъдеще. Има е, специфични професии, които се упражняват в сектора на културата, например уредници, и това следва да се подпомага, така че образованието може да изиграе съществена роля за сектора на културата. Госпожо председател, това беше кратко резюме на нашите приоритети отново образование, професионална квалификация, връзка между образованието и работното място. Смятам, че набелязването на тези приоритети и съвместната ни работа по тях ще окаже съществен принос за успеха през следващия 7 годишен период. Благодаря много, госпожо Джанини. Мисля, че а, това бележи повратна точка в подхода, а именно вашето председателство а, включва в дневния ред а, редица нови теми които ще бъдат в дневния ред на италианското председателство, но надявам се ще бъдат споделени от Европейската комисия и съвета ние обсъждаме тези теми, искаме да подкрепяме интересни иновативни проекти и се надявам да работим в много по-тясно сътрудничество в съвета и е, бихме искали министрите на културата, образованието да работят в много по-тясно сътрудничество с министрите на заетостта. А, мисля, че така ще се осъществи важна връзка между а, образованието и политиката в а, различните економически области понякога тази връзка не е лесно отличима не само в работата на съвета, но и на парламента. Както и да е, сега няколко от нашите колеги вече поискаха да се изкажат. Ще дам думата на първо място на колегата, която първа поиска, госпожа Комодини от НП. Благодаря, госпожо министър. Благодаря за посещението и за изложението. Имам няколко въпроса. И така, а, вие изложихте приоритетите на италианското председателство в своя доклад. Е, отчитам това, което казахте по отношение на докторантите и също така на подобряване на е, здравето, е, както и на общата материална база в началното и средно образование. Ще се спра на два въпроса. На първо място децата, които не завършват образованието си в организираната система на образование. Вече има поети ангажименти за съкръщаване на броя на отпадащите, тъй като се вижда, че това е тясно свързано с навлизането на пазара на труда, както и проблемите, проистичащи от младежката безработица. С ваше позволение, дали може да ни дадете допълнителна информация за това каква а, приоритетна тежест ще а, придаде председателството, с какво ще обезпечи а тази политика. Имате ли предвид а, конкретни мерки а, и, а, или пък подкрепа а, за а, а, съществуващите такива. На второ място за младеща. Вие казахте също, че това е сред вашите приоритети. А, и а, казахте също така, че има един вид култура, която а, пречи на това да се поемат а, рискове. А деловите среди също са за това в образователната система да се обръща внимание на предприемачеството. Това също смятам е един от добрите приоритети на вашето председателство. Знам, че когато младежите се захващат с предприемачество, те ще се сблъскат с редица практически затруднения, като например достъп до финансиране, кредити от банки, както и риска, че трябва да, че се изисква да се ипотекира собствено имущество, за да се започне бизнес. По какъв начин ще работи председателството в тази насока? когато насърчава предприемачеството на младежите. Искам също да видя как ще се осъществи връзката между този приоритет и премахването на а, пречките, с които се сблъскват младежите, които наистина желаят да се занимават с предприемачество. Благодаря, госпожа Липичка. представление проблематики, приоритетов. Благодаря. Благодаря, госпожо министър, за това, че ни запознахте с приоритетите на председателството в областта на образованието и обучението. Аз привърженик на общата философия и затова бих искала да се спра на някои от въпросите, които вие засегнахте в същата поредица. А, изследвания и изследователска дейност. Вие неведнъж подчертахте желанието на италианското председателство да въведе нов подход по отношение на изследователската дейност и ако успешно направите така, защото да се осигуря достатъчно финансиране – за изследователската а, дейност и а, тези разходи да не се включват, когато се изчислява бюджетния дефицит, мисля, че това ще е много полезно. А, по този начин ще се даде приоритет на разходите за изследователска дейност, а, като те не се включат при изчисляването на бюджетния дефицит. На второ място, засилване на професионалната активност – ще обсъждаме този въпрос а, след малко. Системата за двойно образование е много важна, така защото а, на различните етапи от своето образование младежите се сблъскват не само с теорията, а и с практиката. Нека да включим и практиката в а, а, обучението, като се използват различни форми на стаж, като се подготвят а, чираци и така нататък. На всички етапи, дори на ниво докторанти. Нашата младеж е високо квалифицирана и образователната система не може да осигури реализация на всички. Бизнесът обаче не винаги успява а, реално да предложи а, подходящи работни места на тези а, добре подготвени служители. И така, а, чрез едно практическо обучение, а, младите хора ще имат повече възможности за реализация и затова трябва да стимулираме а, развитието на тази система за двойно обучение – така че младежите да са в състояние да се възползват от многокултурността на Европа, е, да освояват и много нови езици. Хареса ми това, което говорихте за връзките между културата и науката. Днес хората са като магиосани е, по различните въпроси за техническото образование. Аз мисля, че трябва да отчетем е, това. А, когато студенти, които се занимават в университета с изучаване на технологични дисциплини, отделят време и за хуманитарни. Ако някой, например, учи строителна строителни технологии в също време иска да се занимава с а, а, изкуство, това трябва да се насърчава. Да се върнем пак на економическия аспект. А, за мен той е много важен. А, като министър на образованието в Полша, аз въведох обучението по предприемачески умения в а, училищата. Един от учениците каза какво иска да постигне тази жена. Аз ако исках да се занимавам с бизнес, нямаше да съм а, на а, ученическата скамейка. Това ви показва колко е важно да се уважават и учителите. Благодаря, госпожа Камер Верде. Благодаря, госпожо министър в изказването си ясно очертахте амбициозната програма на председателството. Имайки предвид, че председателството е едва с 6-месечен мандат, и нещата са доста сложни, има неща, които непрекъснато тук а, а, обсъждаме в парламента, т.е. това е област, която се включва в принципа за субсидиорността, културата и образованието. Т.е. самите държави членки трябва да поемат всяка за себе си ангажимент а, да прилага на това, което ние е, предлагаме като препоръка. Е, ще се позова на това, което колегата ми току-що спомена за образов... двустранното образование. Приехме инициативата за младежка гаранция. Това бе полезна стъпка, инициатива, която тръгна от Европейския парламент и бе приета от съвета и комисията, макар че средствата, които бяха заделени, за това не бяха достатъчни. Мисля, че всички сме съгласни, че високите нива на безработица, особено в южната част на Европа, няма да се преодолеят просто чрез проект или два. Необходими са структурни реформи в държавите членки. Аз не винаги лансирам а, германската система, не я препоръчвам на всички, но все пак системата на двустранното образование, което имаме а, от толкова време, което, която се основава на от, споделена отговорността и предлагане на обучение на място във фирмите, при което фирмите подготвят а, младежите в а, области, в които наистина има нужда от а, а, а, работници. А, това означава, че не само държавата поема разходите по образованието на хората, но и бизнеса, както и отговорността да ги подготви, давайки им унези умения, които реално са необходими на пазара на труда. Много са опитите да се въведе подобна система другаде, но неуспешно, защото фирмите казват, искаме държавата да ни плаща за това. Системата не работи по този начин, не може да се задейства. А тя е доста добра и може да има висока ефективност в решаването на въпроса за младежката безработица в дългосрочен план, като се дава на, младе... на младите хора онази квалификация и подготовка, която е необходима. Ако не идентична, то поне подобни опити в тази посока на въвеждане в посочено образование би дало добър резултат в средносрочен план. На второ място, колегите ми в парламента и моята политическа група особено се занимаваха с този въпрос, а именно уменията в областта на медиите. Според някои хора това е едно от най-добрите неща, които може да се направи, се гарантира успех на младежите а, в бъдеще, за да може младежите да отчитат а, възможностите, които а, съществуват в медиите, но и опасностите, свързани с, с медиите. Какви са инициативите ви в тази област? На трето място – нещо, което за мен е много важно, е процесът от Болония. Целта, която си поставихме с процесът от Болония остава актуална, но в Германия и предполагам в редица други държави членки, поне такива са моите впечатления, не сме особено удовлетворени от конкретната реализация на тази идея. Трудно е, ако разговаряте с студент, който е завършил по програмата Еразъм някакъв курс някъде другаде да, да получи признаване на тази квалификация. Днес всеки а, университет предлага специализирани програми и а, не, по, с неохота признава програми, на други университети, особено пък в други държави. Като цяло, целите на процеса от Болония остават актуални, но аз мятам, че трябва да насочваме усилията на държавите в това отношение. Вие казахте, че сте планирали такава конференция, защото именно държавите членки отговарят за реализацията. И е, добре, да се види кои са аспектите, които са необходим, е необходимо да се преразгледат, за да бъде по-полезно и приятно за студентите. Благодаря, Петра. Госпожа Тум. Ma tänan э, ka minu poolt selle väga huvitava ettekande eest ja on arusaadav, et tõepoolest poole aasta sisse ei ole võimalik mahutada kõikvõimalikke ambitsioone. Благодаря ви. Благодаря ви за интересните обяснения, които ни дадохте. Да, наистина, в рамките на 6 месеца едва ли може да се постигне много, но културното многообразие е една от основните ценности на Европейския съюз и предпоставка за замислянето и реализирането на учебните програми. Трябва да мислим в този контекст и за по-голямата толерантност, правата на младсинствата и други сродни аспекти. Когато говорим за културно-езиково многообразие, единствения инструмент, който се занимава с това, е програмата Еразъм. Обаче Еразъм има доста тесен обхват, може би 4-5 хиляди души. Как смятате, че следва да се насърчава възпитаването в дух на културно многообразие в училищата? Това не се свежда само до обучение по чужди езици, тъй като трябва тук да мислим и за младсинствата. Председателката, благодаря ви Госпожато, господин Малтезе. Благодаря ви. Благодаря и на вас, госпожо министър. За това, как защитавате битката за програмата Еразъм. Това направи и министър-председателят на Италия в Страсбург, когато представяше програмата на италианското председателство. Да, наистина трябва да вземем нашите места на барикадите, за да защитаваме еразъм. Защото много често финансирането идва твърде късно, ако изобщо идва. За това ви призовавам, госпожо министър, Италия да се присъедини към тази битка за спасяване на програмата Еразъм. Също така призовавам италианското правителство да подкрепи инициативите на председателката на нашата комисия. Тя изпрати специално писмо на господин Юнкер, което изискваше да бъдат предадени повече правомощия на Комисията по култура. Искам и Италия да бъде по-настойчива, когато става дума за формиране на Европейската комисия. И що се отнася, отново се връщам на програмата Еразъм Плюс, там има някои съмнителни елементи. Например, системата, която се предвижда за подпомага на банките, така че те да предоставят заеми на студентите. Може би трябва да се помисли за промяна в системата, така че студентите да получават безвъзмезно финансиране, а не да задлъжняват не да задлъжняват на банките. Нека да не забравим, че програма Еразъм е важен фактор в формирането на съзнанието за европейско гражданство. Искам също така да изтъкна усилията на моето правителство в сферата на културата и образованието. Обаче се опасявам, че те може би противоречат на това, което реално се случва в Италия. Защото в Италия – няма инвестиции в културата, в научно-изследователската дейност. През последните години не е имало такива инвестиции. Училищата ни са под средното за Европа ниво. И виждаме, че има спад економически и културен в нашата държава. Всичко това са факти. И се опасявам, че и сегашното правителство едва ли ще пречупи тази тенденция. Благодаря ви. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за, интерес, за интересните въпроси. Приветствам ви, госпожо министър. В преста прочетохме сте имали приятна лятна вакансия. Радвам се, че сте тук изпълнена с енергия. И сте готови да ни представите това, което стана от 6-месечното италианско председателство. Ние наистина положихме усилия за да можем да задаваме положителни, конструктивни въпроси. Обаче това беше доста сложна задача. Самата да, аз съм завършила археология, работила съм като учителка в училище и съм от Южна Европа. 45% е процента на безработните жени в моя регион. Един от най-високите проценти в Европа. В допълнение към това, много съм загрижена и за ситуацията на младите хора. Що се отнася до образованието в Европейския съюз, винаги, когато се запознавам с данните, се ужасявам от ниските показатели на Италия. Ние сме на последно място, що се отнася до завършилите висше образование. С всяка година намалява броя на завършилите висше образование, особено жени. И имаме 22% отпаднали от училище. Много повече, отколкото е средното за Европа. След завършване на училище 255% процента от завършит продължават с висше образование. Също така имаме много нисък процент от БВП за научно-изследователска дейност. Вие говорихте за здравословно хранене на децата. Имаме изключително висок процент на деца, страдащи от затластяване. Госпожо министър, мисля, че Европейския съюз ни предоставя прекрасни възможности, защото ние сме най-надолу в списъка и мисля, че е добре, че сега имаме италианско председателство, защото поне можем за няколко месеца да лидираме в класациите. И искам да ви попитам, госпожо министър, ние сме в дъното на всички класации – Коя тогава е най-добрата практика, която нашата система може да допринесе за другите системи? Кои са най-добрите практики, които можем да споделим председателката? Ще дам думата на господин Граматикас, но нека да не превръщаме този дебат в италиански дебат. Нека не забравяме, че това е Европейски парламент и така господин Граматикас. За мен е огромно удоволствие да видя министъра на образованието на Италия сред нас днес. Председателката на нашата комисия правилно подчерта важните проблеми, които са свързани с бюджета и финансирането най-вече на програмата Еразъм Плюс. Имам по-обща бележка и един конкретен въпрос. По-общата бележка е, че аз съм нов депутат в Европейския парламент и от първия момент, в който аз дойдох в Брюксел, а и в Страсбург, когато започнах да изслушвам всички отговорни лица в Европейския съюз, това включва господин Юнкер, всички те говориха за това колко е важна културата и образованието, но както вие много любезно казахте, има голяма разлика между думите и делата. Културата и образованието – са в основата на Европа. Но това не проличава в реалността. Особено в светлината на кризата в средиземноморските държави. Така че, като че ли по-скоро става дума за пожелателно мислене, отколкото за реалност. Бих искал да ви помоля, като представител на председателството, да предложите конкретен план и да инвестирате много усилия в неговото изпълнение, така че нашите пожелания да станат реалност. И така, конкретен ми въпрос има план, има процедури за изпълнение на плана. Обаче ситуацията се влушава в Европа все повече поради кризата – забравяме за хуманитарните дисциплини. Отнасяме се към тях с пренебрежение във всички планове. И става дума за социални науки, за историята, дори и за фундаменталната физика. Всички те започват да заемат второстепенно място в сравнение с предприемачеството – Лично аз съм преподавал в бизнес школа и смятам, че трябва да се подкрепят точните науки. Обаче, ако хуманитарните дисциплини са загърбени, смятам, че това ще бъде голяма грешка, тъй като ще изгубим една голяма важна част от Европа. Благодаря ви. Председателката. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Граматикакис, колегата Сидорова. Да, благодаря ви. Бих искала да благодаря на госпожата министър за това, че тя изтъкна ролята на италианското председателство, особено що се отнася връзката между културата и образованието. Мисля си, че това е в отговор на много призиви, които прозвучаха тук. И отново ще кажа, Италия е страната, в която бих пътувала за да се запозная с културата. Може би забрия футбол, но най-вече заради културата. И искам да спомена следното. Това е известно съмнение или може би препоръка. Да, наистина, може би следва да се преразгледат целите на стратегия 2020. Извинете, вие казахте това, обаче аз смятам, че това не следва да бъде публично изявление и не следва да се говори за това, защото целите са формулирани много добре. 50% от населението се предвижда да стигне до третата степен образованието и също така сред целите да се съведе процента на отпадналите от училище до 10%. Това са ключови стратегически цели – и аз очаквам, че вие не смятате да бъдат преразгледани тези цели. Лично аз не бих ви го препоръчвала, защото разъм. програмата разъм е подчинена точно на тези стратегически цели. Вие говорихте също така и за задачите. Бих искала да се засили една конкретна дейност, която често е пренебрегвана. Това е подпомагане на езиковото обучение, защото обучението по езици в връзка с, с обмени на ученици и студенти е нещо много важно. И това въжи и за учениците, и за студентите, и за преподавателите по езици. Необходимо е да се насърчава и да се засилва тази дейност. Тук един колега критикуваше ситуацията в Италия, но бих казала, че Италия далеч не е на последно място. През 2013 се запознахме с резултатите на ПИЗа и Италия се справяше по-добре, отколкото Чешката република. Например, децата в Италия много повече харесва да ходят на училище. Разбира се, бих пож... бих желала нашите чешки деца да обичат да ходят на училище, но това е проблем на нашата държава. Така че още веднъж ви благодаря за инициативата за преглед и анализ на процес от Болония. Това е амбициозна и необходима задача. Трябва да знаем как да продължаваме, какво да направим за това европейските университети да бъдат най-добрите и какво е пречка пред тази цел. От сърце приветствам вашата инициатива. И последно по място, но не е по значени, бих препоръчала да не се променят ключовите дългосрочни стратегически цели, защото според мен те са правилни. И те ни дават сигурност и предсказуемост. Те дават сигурност и предсказуемост на целия процес. Много ви благодаря за много важните и добри инициативи, които вие представихте тук. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви, колега. Искам да че малко изоставям от графика, а има още пет човека, които искат да се изкажат. С това приключвам изготвянето на списъка на ораторите. Дам думата на останалите пет колеги и искам да ви помоля да говорите много сбито, така че да можем да изслушаме отговорите на госпожа министър. Заповядайте. Много ви благодаря. Намирам изложението за силно положително, защото бе много ясно и струва ми се, това ни липсваше. Липсваше ни тази последователност, което ни затруднява в предаването на нашето европейско послание обратно към европейските граждани. Напълно подкрепям повечето от нещата, които се казаха тук в залата за преодоляване на препятствията, които се очертават пред младите хора, така че да им оставим в наследство една по-добра Европа. Смятам, че всички трябва да признаем значението на работата по тези обстоятелства. Позволете сега да се спра накратко върху предприемаческите умения. Творците имат нужда от това. Ние винаги действаме като предприемачи. А, имаме и книгата за а, празното пространство, което се очертава пред всеки творец творецът след това го запълва с невероятни произведения. И така предприемаческите умения, съчетани с съзиданието, звучи много разумно и тук е обвързан нещата с казаното вчера за творческото пространство като едно сигурно пространство, което да подлежи на експерименти, в което заедно да откриваме нови неща и да не се притесняваме от евентуален провал. В рамките на предприемачеството ми се иска да заложите и социално предприемачество, защото предприемачеството само по себе си понякога може да доведе до егоистични прояви. А, ние хората имаме такава склонност а, и в момента сме в а, подобно положение. Има значение дали сте банкери, и за какъв интерес работите. Ето защо, ако погледнете на социалното предприемачество, смятам, че ще откриете, че това е един много по-интересен начин да насърчим отговорното поведение у гражданите. По отношение на дигиталната епоха, смятам, че разполагаме с голям обем добра практика извън Европа. Имаме този дълг да погледнем какво се постига в по-малко развитите е, страни. Там отбелязват сериозен напредък в условията на криза. И тук ще си послужа с пример от Индия. Един компютърен специалист и професор, той е заложил компютри в гетата, в стените на, на къщите – и така наблюдава напредъка, който реализират младите хора, които живеят при тези ужасяващи условия. Ето защо обръщам внимание върху наличните свободни най-добри практики. Накрая, инициативите за висшето образование, чрез които се приобщава обществото, това се координира от университетите и по-специално университета в Бристол вече работи по това. Имат Международен център за приобщаване на общността. Така че всякакви подобни инициативи, с които вие и излезете, ще бъдат от полза най-вече да ги разпространим навсякъде. Председателя, благодаря ви, Джули. Следващото изказване. Благодаря, госпожо председател. Това, което каза госпожата министър, е добра новина за всички ни. Чухме конкретни неща, които ние приветстваме. За разлика от госпожа Либацка, аз мога да предложа конкретна история. В моята страна, в Румъния, се опитах да построя къща и наеха хора, зидари, вояджи и дърводелци. И в определен момент при мен дойде един младеж и ми каза, госпож... господин Мирче, моля помогнете ми да си намеря работа, защото вече не искам да работя. Надявам се това да се преведе правилно. Има разлика между работно място и работа в мисленето на хората в Румъния. Предполагам, имате сходни примери. Значи той си търси работно място. Той не иска по-висок доход, не иска повече заплащане. Той всъщност е, търсеше статут и в румънския менталитет работата сама по себе си не носи статут, по-скоро работното място. Така стигам до оказаното от вас във връзка с предприемачеството. Тук първо трябва да работим за промяна в мисленето. Смятам, че тук има ключови понятия. И тук можем да се натъкнем на проблеми връзката между семейството и обществото, семейството и образованието като съществен компонент. Нещо, което има пряко отношение към много от социалните ни проблеми. И ако не се справим по подходящ начин с тези проблеми, в моята страна имам предвид, защото предполагам в Германия нямат подобни проблеми. Има професии, за които образователната система внушава, че са въпрос на привилегия, на чест. Според мен, в крайна сметка, няма разлика между проблема за докторантите и малолетната престъпност, защото всичко опира до нас – и нашата работа в тази комисия. Знам, че за 4 месеца няма да се намери решение за тези проблеми, но надявам се, имате идеи. Благодаря. Сега Моргано. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, има няколко неща, които ще изтъкна. Вашето изложение наистина бе съдържателно, Струва ми се, периодично трябва да си даваме сметка за състоянието на образователната система. Вие правилно посочихте, че познанието се овладява и хората трябва непрекъснато да актуализират своите познания. Тук се спряхте на конкретни инициативи, Опасявам се, че някои от тях няма да бъдат доведени до успешен край, включително и тези за университетите. Нека си даваме сметка за структурната криза, пред която сме изправени. Това е много тежък проблем, свързан и с младежката безработица. Образованието и научните изследвания са ключови области и следва да им отредим първостепенно значение. Това се сподели от моята делегация. През този 6-месечен период мисля, че трябва да търсим и връзки с всяка държава членка и да видим какво се прави на отделните места, да потърсим едно хармонично взаимодействие помежду си, а не просто да набелязваме намерение. И последната заявка, която съобщихте, във връзка с условията в училище, децата, посещавайки училище, трябва да разбират, че то не може само по себе си да гарантира сигурно работно място. Нещата вече не, стоящ, не стоят така и това послание трудно се предава на хората. За съжаление, то е факт от а, нашия живот. И ако не успеем да го разясним, а, мисля, че много хора ще бъдат разочаровани. Искам да ви благодаря за специалния акцент, който поставяте върху техническите аспекти и практическите аспекти на обучението. Все още не сме достигнали а, равнището на развитие, а, което имат Германия в тази област, но надявам се ще се пренесе положителния ефект от тях върху нас. После отбелязвам и тясната връзка между училището, образованието и света на труда. Повече от всякога ни е необходимо осъзнаване на тази тясна връзка. Смятаме, че Обучението, образованието за докторанти ще има ключово значение не само за повишаване на конкурентоспособността на предприятията, но и за развитието на Европа. Най-малкото имаме полуката от предходните векове, именно чрез образование Европа е реализирала своя напредък. Това може да се приложи и спрямо научните изследвания, но то е валидно и за хуманитарните дисциплини. крайна сметка нещата винаги опират до финансирането. Тук не бива да подценяваме и културните аспекти. Вчера чухме за предложените ограничения в бюджета за Еразъм, както ни съобщи госпожата председател на нашата комисия това трябва да се преосмисли и да се постигне споразумение. Разбира се, трябва да си даваме сметка, че бюджета трябва да се харчи разумно, но нека не забравяме и целите по линия на пакта за стабилност. Последните две изказвания, моля да бъдете максимално кратки, Гьочес и Василис. Заповядайте. Уважаеми колеги, извинявам се, тъй като по независещи от мен причини аз не успях да дойда за началото на днешното заседание. Има сериозни притеснения за съдбата на Европа, които аз споделям. Но в същото време имаме и много хубави новини – тук имам предвид научните изследвания, които се провеждат от археолози в Амфиполис. По-конкретно разкопките там. За съжаление, този обект е известен от 2009. Тогава бе открит на гръцкото правителство му трябваха 5 години, за да осигури финансиране за работата по Амфиполис. Няма да се спирам върху подробностите, свързани с археологическото наследство, което се разкрива там. Това е, е втората по значение култура в Европа. смесица от циклили и масейска култура. Привеждам този пример за това, че са необходими голям обем от средства, за да защитим подобни ценни обекти. Знаем колко работа се предполага по археологически обекти, по разкопаването намирането на артефакти и тяхното обработване. Длъжни сме да съхраним подобни паметници. Има три европейски фонда, по линия на които може да се осигури финансиране, за да продължи работата по този проект по съхраняване на находките там. Винаги съм готов да говоря с вдъхновение по такива теми, независимо дали става дума за културен паметник в Италия, за находки в Помпей. Няма значение къде се намира обекта в Европа. Този обект е в Гърция. Аз съм длъжен да осигуря подкрепа за него. Европа се гордее със своето разнообразие от култури и културно наследство. Не бива да забравяме обекти като този. Благодаря ви. Благодаря ви. А... Имам още една минута само, ако не възразявате, тъй като а, закъсняваме. А, благодаря. Особено ми бе интересно да чуя изказванията а, за, а, на тримата министри за приоритетите на, на, на вашето председателство. Надявам се то да протече успешно, тъй като имате бли, брилянтна програма. Но тази, този коктейл от а, въпроси, свързани с образование, култура и а, заетост, не би трябвало да забравяме и, другите проблеми, които а, съществуват. А, по отношение на рецесията Европа наложи доста ограничения, ограничения в които доведоха и до засилване на безработицата, включително на младежите. А, вие говорихте за това доста разпалено. Един момент, който ми се струва, може още да се подчертае, а, касае причините за това. Дали те са а, свързани е, само с а, образованието, а именно а, има работни места, но няма достатъчно подходящо квалифицирани а, за тях работници. А, за съжаление, дигиталната ера не привлича достатъчно о, а, студенти и ученици. Може би става въпрос за маркетинг или за начина по който децата се възпитават. И може би защото това са все нови неща. Но а това е бъдещето и за това е наложително въпросът да се разгледа максимално а, скоро. Не се намира достатъчно специалисти на пазара. Какво ще направи председателството по този въпрос? За този аспект на образованието как ще се насочат усилията към висшето образование, пак в контекста на дигиталната ера. Интересно ми бе това, което казвате за предприемачеството. Аз съм, бях и съм от а, тези среди на предприемачеството. Трябва да кажа, че това е много важно. Трябва да се включва в образованието, а това не е никак лесно. И ми е интересно по какъв начин предлагате да станете, тъй като предприемачество не се учи. Учи се счетоводство. Но а, това е поглед, отношение към живота, готовност да поемаш риск и да водиш – за това се радвам, че посочихте колко е важен сектора предприемачество. Дават ми знак, повлякох се. Е, но благодаря, че ми дадахте думата, но ми е интересно какво ще направи председателството в тези области. Благодаря. Благодаря, госпожо Мацифи, за правеното разби... разбиране. А, много интересен дебат се получи, 13 изказвания след уводните думи на госпожа министъра и в края на това наше заседание ще предоставя на госпожа министъра и проучването, което ние възложихме за двустранното образование. Там има редица интересни констатации, които могат да дадат храна за нови идеи за бъдеще. Давам думата на госпожа Джанини. Благодаря, госпожо председател. А ще се опитам да отговоря на въпросите, като ги групирам тематично и ще се постарая да дам а, максимално пълна информация по-отделно на въпросите. Госпожа Комодини, попитахте за отпадащите от образователната система е изключително важен въпрос. На него се крепи доста голяма част от изказването ми в първата му част. А, нашията реакция трябва да е такава, че училищата във всяка държава членка трябва да предоставят такива умения – които да са насочени към разрешаване на този въпрос. А, и не става въпрос само да се а, обучават хората в а, класна стая. А що се отнася до предприемачеството, а, трябва да се насочим към а, разрешаване на някои от проблемите, с които се сблъскват сблъскат младите хора, когато започна започнат да се реализират в реалният свят. Можем да ползваме добрите практики, неща, които имат връзка с мобилността, стимулиране на университетите, които най-добре прилагат при различните политики на мобилност, не само в контекста на Еразъм, а и в контекста на национални програми. Ето това може да бъде нашата реакция а, а, по отношение на констатацията, че младеж се сблъска с този тип затруднения. Госпожа Ливачка, благодаря ви за интересните коментари. А, това е много тясна тема с по-широкото поле на обучението и образованието, което ние обсъждаме тук. Съгласна съм, че цялата парламентарна комисия се обръща с призив към Европейската комисия за да се запази нивото на финансово осигуряване – да ви припомня стратегическия план от, на председателя Юн, господин Юнкер. Той все още трябва да а, бъде уточнен и се надяваме, че ще бъде в а, тази посока. Но важните неща а, са именно в тази а, област на двупосочност и на альтернативното обучение. Това е важен приоритет както за нашето председателство, така и за италианската национална политика. Създаването на база данни с добра практика би помогнало. Ако можем да направим това, това ще е стратегическо постижение. Също така насърчаване на предприемачеството и на свободните професии. Госпожа Уорд също говори за това. Мисля, че това е отношение, което не може да се ограничава само а, в а, а, контекста на промяна на темите в учебните програми или на методиките на преподаване. Важни бяха аспектите, свързани с разработването на образователните политики, както на европейско, така и на национално равнище, за които говорихте. Ще спомена двустранното обучение, където се осъществява най-тясната връзка между, образова... между училищната скамейка и труда. Верно, че стъпките в тази посока са още е, скромни, но още много има да се работи и ще се работи в бъдеще. Съгласна съм също, че активно отговорна трябва да е позицията на бизнеса. Това се насърчава в Италия. Имаме нова нов пакт за връзка между бизнеса и образованието, насочен именно към постигане на тази цел. Умения в дигиталната сфера и новите медии. Въпрос поставен от няколко от, от вас. Мисля, че това ще бъде характеристика на новите инициативи. А, какви са инициативите, които можем да подкрепим. Мисля, че образованието е една такава обща постановка, която всички министри могат да подкрепят. Така правим в Италия. Опитваме се да приближим нашите млади хора до инструментариума, с който ще трябва да работят в реалния живот, но също така да повлияем на начина по който те е, мислят и виждат нещата. За процеса от Болония да нуждае се от до развитие не само на ниво национално управителство, но и на ниво университетско управление. Тъй като на много места не бих казала, че университетите се дърпат, но бих казала, че не са много ентусиазирани да създават такава архитектура на учебните програми, която да, да може да се споделя. Госпожа Тум говори за многоезичието и културното многообразие. Тя говори за а, културните а, малцинства и езиковите малцинства. Аз съм съгласен, че културата и езика вървят винаги рамо до рамо и а, Европа а, има възможности да извлече ползи от а, това богатство в рамките и на образованието. Разъм, разбира се, е една водеща програма, но тези идеи трябва да се внедрят в училищата. Това вече се прави на много места в южните държави на Европейския съюз, частност Италия, където за това проявяват интерес както и учителите, така и учениците. Господин Малтези призова председателството да се ангажира, и то не е само формално, в усилията за осигуряване на финансова финансови средства за програмите за мобилност и засилване на отраслите култура и образование. Разбира се, че съм съгласна а, и мисля, че политическа, като, а, политическата последователност, за която той призовава, може да се види на европейско ниво, като се проследи а, така дългоочакваната стратегия на председателството. А в национален план това също може да се види в разработваните програми. Италия обръща особено внимание на националното ниво. Знам, че не е тук мястото да се обсъжда това, но мога да ви предоставя документите, на основата на които вървят нашите сегашни дискусии. Чухме и редица а, данни за това как се нарежда Италия в различните международни класации. в резултат на статистиката, извлечена от кандидатурите подадени от студенти за включване в, в програмите за стипендии. А, мисля, че там резултатите на Италия са доста добри. Мога да ви предоставя данни за консултациите, водени в широко обществен план от нашето председателство. Този документ беше поставен вчера. Господин а, Граматикас, а, а, много интересно изказване. Искам да ви благодаря. за вашите проникновени думи. Вие говорихте за науката, и мисля, че културологията като дисциплина а, трябва да се насърчава. Тоест, дисциплините трябва да се съчетават все повече и повече. А предвид програмата на Хоризонт 2020 година, ние се убеждаваме, че един такъв интегриран подход помага за решаването на въпросите трябва да се включи в Хоризонт 2020 елементите за поставянето на етикет историческо наследство на Европа. Искаме да постигнем това по време на нашия мандат. На госпожа Судро. Судрова искам да благодаря за любезните думи и да я уверя, в желанието ни да продължим да бъдем все така амбициозни и да я уверя, че председателството ще обърне особено внимание на езиковото обучение, освояването на езици, втори, трети език е особено важно знаете препоръката Малуф, където се говори за два езика плюс един. И аз съм съгласна, че не става въпрос а, само за това, че освоявате нови граматични правила, когато учите нов език, а че освоявате нова култура. Госпожа Уорд говори за необходимостта да се преодолеят някои от пречките, а както и други засегнаха този въпрос. И очевидно аз напълно съм съгласна с вас. Призивът за различно разглеждане на термина предприемачество, включително социалното предприемачество, за мен е много интересно. Тоест да се разглежда предприемчивостта в по-широк план. Там се включва очевидно е, изкуството и други сфери на изява. създаването на нови модели в празно пространство, съвсем осезаеми модели, очевидно а това е едно голямо предизвикателство за младите хора на изкуството. И този подход може да се включи и в други сфери. Отбелязах си това, което казахте за ръководната роля, която поема университета в Бристол, например, по отношение на различни данни в местната общност. И господин Якимо а, обърна внимание на а, разграничението между а, работа и труд, работно място и работа. А, двойките а, думи на различните езици могат да са а, различни и много. Имаме такива и на и италиански, но всъщност вие казвате разликата между една почтенна трудова дейност и то дейност, която ти дава усещането за а, чест и достоинство и а, економически и социално се радва на признание. А, това са важни идеи, макар аз да не ги засегнах преди това, господин Моргано, и за на вас искам да благодаря за положителните идеи, и тук се подписвам под вашия призив за финансово осигуряване на принципите и практиките, е, които искаме да развиваме. Също така съм съгласна с това, че продължаването на обучението след висшето образование, т.е. докторантурите и сродни видове обучение, следва да станат възможно за събиране на знания, които разбира се подготвят хората след това да работят, но също и, както казаха много от изказалите се, този вид образование следва да бъде обвързан и с реалностите на образованието и също така трудовия пазар, например, докторантурите свързани с промишлеността. Господин Глазус говореше за един важен пример от неговата страна. И говореше за това колко са важни археологическите разкопки – това е наистина изключително важно от гледна точка на историческата памет нещо, което е типично не само за Гърция. Разбира се, гръцката култура е сред корените на европейската култура. Защото древните гърци бяха започнали да се обособяват и отделяха своето разчитан историята от това на персите. Да, разбира се, точно за това ние поставяме хуманитарните дисциплини в центъра на нашето внимание. И накрая госпожа Мици, искам да ви благодаря за вашите сърдечни думи на подкрепа. Изцяло съм съгласна с това, че има несъответствие между това, което предлага като знание и умение системата на образование в голяма част от Европа и това, което се изисква в реалния свят, което се изисква от трудовия пазар. Наистина трябва да работим по това. Това е един от проблемите, чието решаване е сред приоритетите на италианското председателство. Това, което предлагаме е бизнесът да участва активно. Ние се стремим да заличим тази празнота, този разрив между потребностите на бизнеса, който има нужда от квалифицирани хора и образователната система, която подготвя младите хора за трудовия пазар. За това смятаме, че трябва да се възприеме в образованието един междусекторен и междудисциплинарен подход. Не трябва хората да бъдат обучавани само за една единствена тясна сфера на дейност. За предприемачеството и за самостоятелната заетост, може би трябва да ги разглеждаме по-скоро като менталитет, а не като умение. Тоест, това е вид поведение, вид мислене, нещо, което не може да се сведе само до една единствена тематична област. И определено училище трябва да работи в тази посока. Това са нашите цели. Председателката, много ви благодаря, госпожо министър. Много сме ви благодарни за този диалог, за този интересен дебат. Председателството не само формулира много интересна програма с много интересни изяви, но също така ние много активно участваме, ще продължим да участваме в тези изяви по време на италианското председателство. Много ви благодарим за вашето изложение с практическа насоченост, за вашата позиция по бюджета за 2015 година. Бих искала да помоля колегите да останат в залата. Госпожа министър ще ни напусне, но сега ще изслушаме една много интересна презентация за двуаспектното образование. Аз говорих по-рано за възложеното от нас проучване. Бих искала да ви дам екземпляр от него на вас, госпожо министър. И като италянка, аз съм особено заинтересована от тази тема, затова ви моля да останете по местата си. Преминаваме безпроблемно към следващата ни тема. Благодаря. Grazie Добре. presentazione di questo interessante studio. Сега ще изслушаме представяне на това изключително интересно изследване. Доктор Улична ще изнесе тази презентация. координаторите взехме решение да бъде изпратено писмо до председателя на Европейската комисия Юнкер и да го помолим следващия комисар по културата да има един добре оформен портфейл – който да включва и творческата дейност и да така и дейности, отнасящи се до образованието и обучението. Разбира се, трябва да изчакаме официалното потвърждение за предлагания състав на новата комисия. Отчитам и това, което беше казал господин Малтес. Сега заповядайте, госпожо Улична, имате думата. Уважаеми дами и господа, уважаеми депутати в Европейския парламент, благодаря за тази възможност да представя днес резултатите от нашата работа. Ще говоря за проучване, което се нарича на образование, мост през бурни води с въпросител на края и надявам се в края на моето изложение да се спра и на тази въпросителна Разбирам, че времето ни притиска, затова ще бъда кратка. Това е структурата. Няма да говоря за нея, вие виждате слайда. За мандата, който ни беше възложен, бяхме помолени да анализираме различни модели на двуаспектното образование и да разгледаме защо имаме такова многообразие на модели отнасящи се до обучението, основано върху училищата или обучението, отнасящо се до работата и защо някои модели са по-подходящи за определени условия, колкото други. Няма да говоря за методиката, но с радост ще отговоря на всички въпроси в края, защото бих искала да имам повече време да говоря по същество. И така, като увод, мисля, че всички ще съгласим, че това, което е най-важното за това двуаспектно образование или стажовете, е, че има две места за обучение. Има училище или обучителен център и предприятието. Искам да подчертая, че това са места за обучение, т.е. предприятието не съществува, за да могат там обучаващите да извършват някакви дребни задачки, но това е място, където се извършва обучението и е необходимо това обучение да се основа върху един добре организиран, структуриран план. Така че това е идеалният модел на двуаспектното образование или обучение, т.е. че има два центра на обучение и че преминаването от един в другия е абсолютно безпроблемно. Разбира се, има много неща, които зависят от характеристиките, условията, които са твърде разнообразни в цяла Европа обучаващият се стажантът разбира се, е в различни условия, от гледна точка на договора, заплащането, за това кой отговаря за учебната програма, кой, обуча... Е, кой отговаря за оценката, какъв вид е, удостоверен или документ е, се издава накрая. И Въпросът е как да стигне до този идеал на двуаспектното образование. Както казах, ситуацията е твърде нееднородна в Европа и точно това разглеждахме в нашето проучване. Но преди да премина към различните анализирани от нас модели, бих искала нещо да кажа повече за това, защо това образование представлява интерес за Европа. Мисля, че предходното обсъждане – показа, че има голям интерес към тази тема. През последните няколко години наистина стажовете стават все по-актуални. Това, разбира се, не е някакъв нов революцион начин. Много давна съществува тази форма. Но и политиците, и лицата, оформящи политиката, и лицата, които работят в сферата на образованието, обучението и економ микът или економическият аспект на образованието показва, че наистина има голяма полза от подобен вид обучение и образование. Така че има добре документирани ползи от тези стажове. Основното е това, че в предприятието обучението предлага реални условия за обучение. Обучаващите се са в реални работни условия, това, което те научават, веднага придобива смисъл, защото те виждат резултат от своята работа. И това е твърде различно от училищните условия, когато обучаващите се работят в една изкуствена обстановка, нещо като в аквариум. Но разбира се, това също се променя и така, разбира се, обучението на работното място – предлага реални, автентични условия на обучение. Това е важно, защото така се придобиват не само професионални умения, но също така и професионална идентичност, майсторство, нещо, което разбира се е неразривно свързано с техническите умения, но също така и с менталитет и отношението, които са важни на практика да се прилагат тези умения, човек наистина да е добър в своята професия. Като резултат от това схемите за стражове водят до добро предлагане на квалифицирани работници. И това е един много добър преход за младите хора към реална заетост. Ще ви дам някои примери, свързани с нивата на заетост след завършването на тези стажове. В Германия 7% от стажантите намират работа в рамките на един месец в Финландия 85%. Има някои други страни, в които този показател е малко по-нисък, но така или иначе е изключително висок този процент. Много по-лесно си намират работа у нези, които са преминали през стаж, отколкото у нези, които са обучавали само в училища, дори само професион... това да бъдат и професионални училища. В момента се извършва сериозен анализ на съотношението между разходите и ползите за стажовете. Работодателите следва да инвестират в стажове, но всички проучвания посочват, че в края на 3 годишния период работодателите са печелившите, защото тяхната производителност е по-висока и ползата и печалбите от това значително надвишават разходите по стажа. Така че като цяло личи си, че има добри доводи в полза на това да се укрепва системата на стаж в цяла Европа. Виждаме, че във всички страни има система, която подобна системите за стажове, но също така виждаме, че естеството, обхвата и популярността на тези схеми е нещо твърде разнородно. Няма един единствен модел за стаж. Има много добри примери, но също така има доста различни ситуации в различните страни, що се отнася до граждан на стажовете в системата за професионално образование и обучение. 3,7 милиона са Те са били стъжантите в Европа, когато сме извършили нашето проучване. Това е една трета от всички обучаващи се в системата за професионално образование и обучение. Въпреки, че тези си показатели нахващат само средното образование, но разликите са твърде големи в Европа. В някои държави има твърде малко стажанти, докато в други страни това е едно разпространено явление. И така, говорих за ползите, които като че ли са добре известни, но разбира се, ако стажовете са толкова хубаво нещо, защо те все още не са неотменна част на нашите системи за обучение и образование навсякъде. Да, наистина има редица предизвикателства пред преминаването към системата за стажове в много държави, дори и страните, в които е добре развита тази система и те се сблъскват с предизвикателства. Първо, говорих за големия потенциал за пригодност на, за, за заетост – обаче важно е да се отчитат разликите в различните отрасли. В някои отрасли този процент на преминаване е много висок, т.е. практически всички са нети, а в други ситуации е тъкмо противоположната. Например, в сектора на хотелиерството и ресторантьорството процентът за преход е твърде различен. С изключение на Германия, във всички останали държави с системи на стажове има ясно разминаване – между търсенето на обучаващите се. Има много повече желаящи да преминат стаж, отколкото работодатели, които искат да приемат стажанти. В Германия е ситуацията е по-различна поради демографската ситуация и там работодателите активно търсят стажанти. Един друг аспект, който е важен, е въпроса за процента отпадащи от стажовете. Някои схеми за стажове се характеризират с много висок процент от падащи в Дания, където системата е много силна, обаче около 45% са отпадащите от стажове в други страни, като във Франция и Германия. Около 25% от стажантите, които преждевременно прекратяват договорите си, това не означава, че те не продължават да работят по друг договор, включително за стаж, но има доста висок процент ротация и това означава, че има сериозно разминаване между очакванията на работодателите и стажантите. Едно друго предизвикателство е участието на групите в по-неблагоприятно положение. Важно е човек да може да намери мястото си за три години, т.е. важно е този човек да убеди работодателя, че той, макар и да е на 15-16 години, е подходящ за тази работа. Т.е. това е интервю за работа. И е много по-трудно за младите хора, които може би не са толкова убедителни, когато говорят, може би те не се държат по подходящ начин, им е по-трудно да убедят работодателя. Освен това, тези хора могат да се блъскат с дискриминацията, каквато дискриминация съществува и на трудовия пазар. И разбира се, виждаме на много места пренебрежително отношение към жените. Другото предизвикателство е преминаване от стажовете към други програми за обучение, т.е. стажа да бъде възможност да се продължи обучението и образованието. Ако хората взимат решение на възраст 15-16 години, до 18 ще приключа с стажа си, хората след това може да имат желание да продължат с образованието и обучението си. Но дали те имат капацитета и възможността да продължат, това не е много ясно. Така че тук направих един по-общ преглед за сегашната ситуация, но сега ще се спра на това как ние тълкуваме многообразието в системите и моделите за двуаспектно обучение в цяла Европа. Виждаме, че има страни като Германия, Австрия, Дания, които имат едни пълноценни програми за стажове. Има други страни, като Гърция, Италия, Франция, Обединеното кралство. Там има стажове, но то е в по-малък мащаб и е форма на обучение, което е споредна на други форми на професионално обучение и образование. И има други форми, когато обучението на работното място е включено в програмите на училищата. Има ясно изискване да има обучение на работното място като част от професионалното обучение. И има други примери, самата аз съм от Чехия и там Основно училищата са тези, които предлагат подобно обучение. Това, което е важно, че няма една единствена страна, която да разчита единствено и само на стажове като форма на професионално образование и обучение. В Германия и в Австрия също така има програм за професионално обучение в училищата Дания. Е единствена страна, в която е много малко застъпено образованието или обучението в училищата. Сега ще говоря за всяка една от тези системи. Как разбираме пълноценната система на стажове е, Германия, Австрия и Дания са ги внедрили? Тук е, стажовете представляват основен компонент на професионалното образование и обучение. Има много ученици, които са записани в такива стажове и те са добре регламентирани. но те са регламентирани както от гледна точка на образованието, така и на пазара на труда. Протича формален официален процес на обучение, но също така се регламентира и достъпа до професията, който е обвързан с стажа. Какви са силните страни и предизвикателствата при тези системи? Очевидна полза при тези системи е че се предоставя тази възможност на широк кръг ученици. Разговаряла съм с такива и в съответните страни действително има огромен брой ученици, които могат да се възползват от стажовете. Те са атрактивни. Тези стажове се радват и на интерес от страна на стопанските среди, фирмите. Поддържат се чудесни взаимоотношения с центровете за квалификация програмите се актуализират спрямо нуждите на пазара на труда. В същото време има високи изисквания за качество. Това означава, че се предявяват изисквания относно структурирането на учебното съдържание от страна на училището и фирмата. Това е регламентирано, както вече казах, високи изисквания за качеството тъй като стажовете са свързани с достъпа до професията. Достигат се и високи проценти на преход към работното място. Има и предизвикателства. Стажовете представляват а, а, възможност, но при тях се разчита на голям брой а, бизнесмени, които да предоставят тези възможности. Има периоди на несигурност. А, когато за съответния предприемач става несигурно да наеме определен брой ученици за стаж. Това е предизвикателство. Освен това, предприятията трябва да изпълнят някои доста строги изисквания по отношение на това, което ще предложат на курсистите. Това понякога възпрепятства малките и средни предприятия при формулиране на техните предложения. Има държави, които са в състояние да окажат подкрепа за стажовете, които малки и средни предприятия могат да предложат на стажанти. Но все пак изискванията са доста строги, с които трябва да се съобрази предприятието. Други проблем е капацитета на съответното предприятие за осигуряване на пълна квалификация. Тук говорим не само за подготовката на стажанта в предприятието, но също и за неговата подготовка предвид на цял спектър от професионални умения и квалификация. Това означава, че предприятието трябва да разполага със съответния ресурс, материална база, за да формира този спектър от умения това е непосилно за много фирми. Има държави, които въвеждат специални схеми, при които се обединяват няколко предприятия, за да работят с конкретен стажант, за да се покрие този спектър от умения. Вторият подход – е такъв, при който стажовете вървят паралелно с професионалното образование и обучение, т.е. стажът не винаги води до същата квалификация. Ако понякога това се случи, те се регламентират като отделни пътеки. Тук ще се спра само на предизвикателствата на тази система. Едно такова предизвикателство е как да се пригоди стажа предвид на обхвата, който той трябва да има. Понякога на стажа се гледа като на втори шанс и се възприема негативно. Така е в Белгия, например, където много млади хора отпадат от образователната система и биват насочвани към стажове. Така, стажовете се концентрират в традиционни отрасли и много трудно може да се намери възможност за стаж в сектора на услугите, например, където има потенциал за растеж. Накрая, в Франция, където програмите са базирани предимно в училище, се предявява изискване към ученика да премине през конкретен период на обучение в работна среда, така и в Финландия. И понеже говорим за предизвикателства, този модел на обучение в работна среда е част от образованието, тъй като няма заплащане. Работата в предприятието е много по-кратка, отколкото стажа. Тук по-трудно се получава интегриране на пазара на труда. Това е добро решение за онези млади хора, на които липсва готовност за стартиране на стажове. В Германия има такива програми, при които постепенно учениците биват насочвани към стартиране на стаж с договор. Предизвикателствата тук училищата носят голяма отговорност, тъй като трябва да поддържат връзки и контакти с предприятие. Това е ново за тях. От друга страна, има разминаване между това, което се преподава в училището и онова, което се практикува в фирмата. Така понякога ученикът открива, че преминавайки към предприятието, му липсва този плавен преход. Предизвикателствата на система, която е ограничена до училището, вече бяха загатнати. Няма да се спирам в подробности на тях. Сега стигам до препоръките. Както вече казах, отговорните за политиката лица, и тук имам предвид и международни организации, и Международната организация по труда, изтъкват, че държавите членки следва да предвидят тази възможност за стажове. От наша страна ние казваме, че трябва да се прави разлика между отделните страни. Аз съм от Словакия, при нас системата е обвързана с училището. При нас нямаме дуалната система на Германия. Тя те първа ще се развива. Това е част от нашите препоръки. Започвам първо с системата, основана на училището. Най-добре е да се стартира с онези отрасли, където условията са благоприятни и постепенно да се развиват нови схеми. Когато казвам благоприятни условия, имам предвид отрасли, при които има недостиг на работна ръка. Така ще се намерят фирми и предприятия, които търсят работници. Те ще са добре настроени към подобни схеми. В тези сектори се очертава и потенциал за растеж. Освен това, училището трябва да се насочи и към предприятие с конкретен капацитет. В същото време, училищната система трябва да помисли как да усъвършенства професионалното обучение и квалификация в училището, не непременно чрез практически стаж, но да се застъпи и повече практическо обучение в училището. Училищната система трябва да застъпи формирането на трудови умения в училище, като се акцентира върху качеството и се търси връзката между училището и предприятието, да се насърчат училищата да развиват дългосрочни контакти с фирми и предприятия, за да се осигури бъдещото развитие на стажовете. Когато стажовете протичат паралелно с образованието в училище, тук е важно това обучение да води до национално признати квалификации. Това не винаги е така в някои от секторите. Съответно, държавите трябва да разширят обхвата на схемите сред по-голям брой отрасли, като се насочат и към нетрадиционни такива, за които стажовете са новост, но а, при които се разкрива потенциал за заетост. Накрая, системи, които разполагат с пълноценни схеми за стажове, там трябва да се осигури а, подкрепа за онези кандидати, а, за които е трудно да си а, намерят място за стаж, просто защото се затрудняват, когато трябва да представят себе си на интервюто. И тук изтъкваме, че трябва да се търси разнообразие при набирането на кандидати, като се мисли за непрекъснато адаптиране към условията на пазари, пазара на труда да се подпомага вертикалното и хоризонтално израстване на стъжантите, така че те да имат възможност да разширят своето обучение. Това са препоръки в общ смисъл към държавите членки, които разбира се следва да отчитат своята специфика. С това приключвам и ви благодаря за вниманието. Готова съм да чуя вашите въпроси. Ehm, Изключително много ви благодаря. Госпожо Лична. Благодаря ви а, и ви моля да предадете тези наши благодарности на целия екип, участвал в а, това изследване. Струва ми се, че е, това, което чухме днес, е, отново демонстрира изключителното важност на тази тема както казахме и в началото, за връзката а между, и взаимодействието между министрите на образованието и на заедостта. А, мисля, че тази тема ще бъде добре да продължи а, да присъства в нашата работа. Ще я предложим и на новия комисар. А, Изследването е интересно, защото той се основава на доста широка извадка от различни държави членки с различни системи. Очертават се четири основни модела в Европа и от тук може да продължи нататък работата. Не става въпрос да преценяваме една система дали е успешна или по-успешна. Трябва да вземем предвид и а, контекста в съответната държава. В Германия, например, където има големи концерни, но и е огромен брой средно големи и малки предприятия, там може да се а, осигурят възможности за такъв вид система. В други държави има повече, но по-малки предприятия. Да, ще ви дам думата, госпожо Камераверт. Ам, да, исках да кажа, че имаме различен подход към ам, изграждането на учебната програма. Понякога а, нещата се диктуват отгоре в някои държави, в други държави училищата, а, професионалните училища и гимназии имат по-голяма автономност. А, интересно е а, и това, че а, с вертикалното си израстване в а, кариерата, хората искат да натрупат допълнително технически знания и умения, но трябва да даваме възможност за развитие на тези, които искат да се развиват не нагоре, а в широта. Ще ви дам думата, госпожо Камервер, тъй като вие още повече сте от една от държавите споменати в изследването. Да, е, благодаря ви много, много интересно беше и особено препоръката, а, която споделихте, че в държави, където няма наложена система на а, такова а, двустранно образование с а, а, практика, с а, стажове, е необходимо а, време, за да може да се намери удачната система и да се въведе. Това не става изведнъж. А в Германия нашата система не е чисто в чист смисъл а, двустранна. Фирмите често се оплакват а, за това, че обучаемите някакси не се подават на обучение, нямат необходимата, необходимата нагласа. Затова е важно да има тази връзка с образованието. Някои от основните умения трябва да се възпитават и изграждат на, в училище. В Германия има образователни институции е, за е, млади хора, които не могат е, да влязат в други училища и там им се помага да влязат в професионални училища. Тоест, помага им се не само преди да стигнат възрастта да полагат матурите, т.е. на 15-16 години, а, и преди това. Т.е. младият човек вижда какво означава да работиш в предприятие. А пък и фирмите се запознават с потенциалните си работници. Ако само гледат документите може да не поискат да ги наемат, защото имат двойки и тройки. А, може да има двойка или тройка по немски или по математика, но все пак, а, ако фирмата даде възможност на младите хора и съответно тя ги опознае до някъде, ще види, че може би те могат да й бъдат от полза. В Германия, особено за малките и средните предприятия, това е типично. Те организират подобен вид обучение. Големите фирми, разбира се, предлагат доста места за такъв вид обучение, но ангажимента <clears throat> като отношение е по-силен от малките и средни фирми. Предполага се, че големите фирми ще са по-заинтересовани но всъщност по-адаптируеми са малките а, фирми, неячийските работилници а, и а, те се занимават повече с обучение. Това също ми се струва е специфика, която трябва да се отчита. Непрекъснато трябва да насърчаваме големите фирми, за да а, дават възможност за приема на стажанти и практиканти. И така тези, които не се занимават с такъв вид обучение, все пак трябва да плащат за това. Тоест създадахме едни а, задължения, идеята, че фирмите и държавата а, достига до някаква договорка, сключват някакъв вид договор. Не казвам, че всичко е перфектно и не тече всичко по мети масло в Германия. Да, благодаря. Интересно беше това, което казахте за малките и средни предприятия. Госпожо Тун, имате думата. Благодаря. И благодаря ви много за доклада, беше много интересен. А през говорихшата колега вече е, засегна много от въпросите, които исках да поставя, но все пак ще задам как мотивирате фирмите е, за да предлагат места за практическо обучение за стаж или практика. Естония е малка държава, повечето ни фирми са малки частни предприятия. Можем да се стараем да ги стимулираме и мотивираме, но това не означава автоматично, че те ще приемат тази инициатива има и голямо различие между това какви е, квалификации, какви умения са им нужни, така как привличате за участие фирмите. Има ли данъчни облегчения, примерно за фирмите или нещо да ги заплашва, ако, не, ако откажат да приемат стъжанти и практиканти? Благодаря. Господин Джакано, За съжаление, малцина останахме в залата, но темата е особено важна. Удивително е, че се налага да преоткриваме топлата вода. Това го правихме едно време. В периода между двете световни войни в Румъния е имало перфектна система, която работи точно в тази посока. На два етапа Чирак и калфа и след като минеш втория етап ти дават възможност да носиш шапка, която е типична за занаята. За съжаление, сега трябва да почваме пак от нулата, защото всичко беше изкоренено. Искам да ви кажа, че това е а, спор. А, и когато има спор по каквато и да е тема, в Румъния се казва това, защото Брюксел така казаха. И, и други така, те щом Брюксел казва, добре ще го направим. И работата се е, свършва наистина. Мене обаче това ме притеснява. Това изследване, разбира се, аз ще го пратя на министъра на образованието, но ще ми се някой от Брюксел да му го прати. Хубаво е, по един или друг начин това да дойде от Брюксел. Това ми се ще да направим. Благодаря. Благодаря. Госпожа Сидрова. Да, съвсем накратко. Не съм сигурна. В нашата страна може би е обратното, защото това, което а, идва от Брюксел, не се приема добре. Аз също а, бих а, казала, че това изследване е много полезно и бих искала и в нашата страна да се преведе и да се използва много добра картина представя на сегашното положение. Защото са малко на брой страните, а на нас ни не е, се ще да имаше преглед, който представя всички 28 държави членки, а, защото да видим какви са спецификите на описаните модели. В Чешката република ние а, е, говорим за под, това да се подкрепи тази двуетапна а, и двустранна система. И ми е интересно какво предлагате, като говорите за альтернативните форми. А, благодаря за проучването. госпожа Моргана. Но искам да кажа, че резюмето ще се преведе на всички езици, а както е обикновено, само на френски, немски а, и английски може да разполагате с пълния текст. Благодаря, много интересно проучване. Благодаря ви за представенето и за самото проучване. Нещата са комплексни. Трябва да отчитаме а, и а, спецификата на всяка държава членка. В моята страна, Италия, има такава двойна система, но с някои разлики. Защото няма система за чираци и калфи, каквато има в Германия. Има техническо професионално обучение, са стажове, но има разлика. Техническо образование е, има на ниво средно образование и след средното образование. Тъй като професионалното обучение на подчинение на Министерството в, а, на заетостта, не на образованието. А, това е разликата. Сега тази идея за стажовете и практиките – това може да е интересно за фирма, ако тя може да се ползва с данъчни облегчения. Но установяваме също така, че малко са хората, които ползвали такава възможност за а, технически стаж или практика, а, намират а, реализация след това. И ако можем да си представим една по-хомогенна схема, е възможно да предвидим някакви средства за насърчаване или стимулиране, което да намали големите разлики, които сега виждаме в различните държави членки и оттам ще увеличи възможността за свободната мобилност. А, благодаря ви много, а, казва председателката. Съжалявам, имате 4 минути преди да изтече работния ден за преводачите. Така че ще бъде много полезно, ако ни давате всеки път един списък с тези съкръщения, които ползвате. Например, за, да, можем да се ориентираме във вашите презентации. Например, това съкръщение за професионалното обучение тук и квалификация. Благодаря на всички за конкретните въпроси и изказванията. Ще спра първо на конкретните въпроси, как да се мотивират фирмите. Това всъщност е основния въпрос. В много-много от държавите, от една страна, какво може да направи държавата по отношение на социално-осигурителната тежест или данъчната тежест. Германия при някои стажове не за всички, но за млади хора от уязвими прослойки. А, а, има такива облегчения, но това е възможно, защото в Германия съществува изобщо общата система на стажовете, практиките. А, в повечето държави може би има нужда да се създадат такъв вид облегчения. Второ, вторият основен въпрос е, че трябва да се очертаят а, а, потребностите. А, примерно за Естония, може би нуждата от такива стажове не е в традиционните а, сектори на економиката, а в по-нови или на по-ново, по-високо ниво. Нали, не може да се представите, като говорим за чираци, че става въпрос само за сладкари, пекари, фризьори. А, става въпрос и за счетоводители, примерно. Трябва да се намерят областите, където евентуално ще има по-голяма интерес. На, на второ място, сложността на структурната организация. Това определя също и противопоставянето е, между това какво се търси и какво се предлага като умение а, може да помогне, ако се определят кра, ясни стандарти. какво се очаква един стажан да може да прави накрая? По този начин различни програми за обучение ще бъдат по-хомогенни и ще се осъществи по-плавен преход между обучението и образованието и пазара на труда. За подбора на страните ние искахме да осигурим представителност на извадката по отношение на образователните е, системи. Също и гледахме какво литература има по въпроса. Е, в е, изследването ще видите примерно, че Австрия се споменава много често, макар че ние не сме я включили а, тъй като фигурира в редица от а, източниците, които сме използвали. А, има въпроси, които трябва да а, се обмислят по-здълбочено. Когато говорим за стажант, имаме предвид 15-16 годишна младеж, който отива в фирма. Аз, когато говорих с един такъв център, тя а, ми каза, че това иска работодателя млад, но зрял човек, 15-16 годишен, т.е. да има изградено поведение и нагласа. Младежа да има готовност да започне такава практика. Ето нещо, което ние не срещаме много често в училището днес. Благодаря. Благодаря ви много. Сигурна съм, че тази тема ще ни занимава отново през следващите месеци. Благодаря на всички участници и за ценния ви принос към работата на нашата комисия. Пълноценно имахме две заседания. На 6 и 7 октомври е следващото ни заседание. Всичко хубаво. Grazie ancora agli interpreti per la loro ottima eh, collaborazione. Grazie. Благодарности към преводачите, любезно правени председателката.